господин председателят на комисията Барозо и председателят Ван Румпой трябва да бъдат на снимката, за да се покаже, че има желание за съвместна работа между всички институции. Добре, благодаря ви. Преминаваме към гласуването. Доклад на господин Рапкай. Искане за снемане на парламентарния имунитет на господин Еренхаузер. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Думата има господин Лавия. Сеньор президенте, кари колеги, коме ogni Господин председател, колеги, като всяка година, като се има предвид колко е сложна процедурата, се налагат да се гласуват и някои технически изменения. Първо, общо, свързано с цифрите в документ 6 когато ще има много изменения, гласуването се отнася до всички редове. Второ, необходимо е да има изменения по някои пилотни проекти и подготвителни действия. Пилотният проект разработване на показатели за измеря... измерване на изпълнението на харта за равнопоставеност между мъже и жени. Това се гласува по функция 3А, а не 1А подготвителна дейност, е, консумация на плодове и зеленчуци, е, раздел 2. Пилотен проект е, Системи за самопомагане в Европейския съюз. Там точната цифра е 1 милион а не 100 хиляди евро. Подготвителната дейност, включване на действия за климатични промени, се намалява с 2 милиона в ангажименти и плащания по сравнение с проекта бюджета. Европейския доброволчески корпус сумата се намалява с 1 милион становището на парламента не отчита писмото за изменение 1 от 2013, което бе прието на 19 октомври от комисията. То ще бъде включено в текста по време на помирителната процедура. Надявам се, че искам да ви помоля да гласувате и мога да ви кажа, че единството и изближаването на парламента за бюджета е изключително важно, защото преговорите с съвета ще бъдат много тежки и затова не е необходимо ние да отслабваме позицията си. Нека да гласуваме, за да покажем, че парламентът е единен. Kommen благодаря на господин Лавия, казва председателят. Преминаваме към гласуването. Ще се опитам да съм максимално концентриран. Онова, което господин Лавия току-що ви каза и за което си спомняте със сигурност, гласуваме по него. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се с широко мнозинство. Първи блок, изменение 981 за. Блок 1. Изменение 981. Извинете, ще започна от начало, казва председателят. Блок 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 981 за, против, въздържали се, отхвърля се. 791 за, против, въздържали се. Нека направим електронна проверка, за да видим какво мнозинство се очертава. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се широко мнозинство. Изменение 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 351 за поименно гласуване. Поименно гласуване по 351. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 878 отпада. Изменение 206 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 774 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 200. Поименно гласуване. Моля, гласувайте.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 Das ist abgelehnt. Отхвърля се. Изменение 965 в две части по именно гласуване. Моля, гласувайте по първата част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 965. Моля, гласувайте. колеги, колеги, Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 966. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1200. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 1200. Кой е за? Против? Явно се приема. Но, щом искате, можем да направим електронна проверка. Гласуваме електронно по изменение 1200. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 116 отпада. Изменение 762 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 отпада. Поименно гласуване по 899. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 1162. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 190 отпада. Изменение 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Блок 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 998 отпада. Изменение 1148 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 876 отпада. Изменение 1005. За. Против въздържали се, отхвърля се. Две идентични изменения 754 и 997. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. Не, трябва да ви разочаровам, за да се приемате необходимо квалифицирано мнозинство. Отхвърлят се. Изменение 1002. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 992. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 977 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 298 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 978 по именно гласуване. Извинете, казва председателят, отпада. Изменение 793 за. Против. Въздържали се. Приема се. С това изменение 979 отпада. Изменение 300 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 891 отпада. Изменение 1147 също отпада. Или не, трябва да гласуваме поименно по него. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение 892 отпада. и Изменение 308 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 741 Сега ми казаха, че трябва да гласуваме по разясненията към 741. Кой е за? Мисля, че колегите са също толкова объркани, колкото и аз. Кой е против? Мисля, че се отхвърлят. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1152 за, против, въздържали се, приема се. 893 отпада. Блок 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Блок 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 274 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1018 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1240 по именно гласуване, моля гласувайте. Амала abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 939 отпада. 12.41 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 11.9.2 също в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздър... Нека направим електронна проверка по втората част на 11.9.2. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 262. именно гласуване. Моля, гласувайте. ja sie haben recht stimmt. dann kommen wir zu elfhundertvierundneunzig ebenfalls in namentlicher abstimmung. 11.9.4 също по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 220 и 1020 отпадат. Изменение 11.9.5 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 221 и 1021 отпадат. 432 за, против, въздържали се. Приема се. Изменения 222 и 1022 отпадат. Изменение 127 за, против, въздържали се, приема се. С това 947 отпада. 128 за, против, въздържали се, приема се. 948 отпада. 244 по гласуване. Моля гласувайте. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist Angenommen, damit ist 935 hin. Всички ли гласуваха? Приема се 935 пада. Изменение 245 за. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 239 пада. Изменение 1243. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващите изменения падат. 1245 и 919-264 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващите изменения падат. Изменение 1096 по именно гласуване. Моля, гласувайте. ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение пада. Изменение 23 за, против, въздържали се. Приема се. Но ще ви помоля да вдигате ясно и високо ръцете си, за да мога да ви отбелязвам. В противен случай ми е доста трудно. Следващото изменение пада. Край на гласуването. Приема се. Следващите изменения падат. Блок 7. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 1258 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващите изменения падат. Преминаваме към блок 8. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 1263, на гласуване, кой е за? Извинете. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Блок 9 за, против, въздържали се. Приема се. Блок 10 за, против, въздържали се. Приема се. Блок 11 за, против, въздържали се. Приема се. Блок 12 за, против, въздържали се.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 das ist aus prozeduralen erwägungen und notwendigkeiten muss das so sein herr cohn bendit. по процедурни причини господин Комбендит, ще ви помоля да се успокоите. Господин председател, уважаеми евродепутати, дами и господа, Европейския парламент току-що прие изменения е, на позицията на съвета за проектобюджета за 2013 година. Наистина, Следователно, в битността си на председател на съвета съм съгласен председателя на Европейския парламент да убеди помирителния комитет за 314 алинея трета от договора за функционирането на Европейския съюз. Много благодаря, господин председател. Господин Лавия, искате ли да кажете нещо по въпроса? Ако искате, имате думата. Предвид факта, че прескочихме изменение 262, по него не беше гласувано. Добре. Пада. Благодаря. И сега доклада за измененията 11 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме по именно, Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. за против въздържали се е, приема се 42 за против въздържали се отхвърля се 43 за против въздържали се прие, отхвърля се 44 за против въздържали се отхвърля се 45 за против въздържали се Отхвърля се. 21. По именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Връщаме се към първоначалния текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 С. Всъщност Д. Поправя се Председателя за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. режим на гласуване за следващото изменение. За, против, гласуваха ли всички? Край на гласуването. И се отхвърля. Изменение 2 по именно гласуване. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 3. По именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Моля, вдигайте добре ръка. Кой е за? Против. Нека да проверим. Режим на гласуване. 38. Край на гласуването. Приема се. Доклад изменение 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4. По именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за. Против. Отхвърля се. 5. По именно гласуване за. Край на гласуването. Приема се. 6. За против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се, 46 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 по именно гласуване, режим на гласуване. Отхвърля се 40 за, против, въздържали се. Отхвърля се 41 за, против, въздържали се. Отхвърля се 9 за, против, въздържали се. 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се 25 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим. Режим на гласуване. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Явно се отхвърля. 15. Поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 16 за поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. По именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 по именно гласуване. Край на гласуването. Двадесет и девет по именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст 88, разделно гласуване. Гласуваме първата част, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втората част по именно гласуване. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега първоначалният текст 89, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към втората част, отново по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 90. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Ми добре да проверим, ако искате. Изменение 11. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към първоначалния текст. Параграф 91. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 30. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Част 2. Всъщност пада. Изменени 32. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 34. Кой е за? Против? Въздържали се? Не мога да кажа съвсем точно, така че ще трябва да проверим електронно. 34, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. И така, сега преминаваме към резолюцията с поименно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчиците. Сега преминаваме към следващия доклад на Бъге и Калфин. Изменение 47 по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 61 е за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 49 до 64 приемате нищо против да ги гласуваме амблок. Ако го е съгласни, ще ги е, гласуваме Анблок. Има ли някой против гласуването на тези изменения? 49, 50, 51, 52, 53, 62 и 63 и 64. Гласуваме анблок. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Преминаваме към изменение 14 по именно 40, извинете, по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 по именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. не бях аз. Опитах, но не се получи. 42. Край на гласуването. Отхвърля се. 43. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за против, въздържали се, отхвърля се. 5D, режим на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 7. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 8D по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 9 9 по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 45 по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 по именно гласуване за. Всъщност е, режим на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Съгласни ли сте 11, 12 и 13 да ги гласуваме анблок, да или не, тогава гласуваме 11, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 12, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 за,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 Отхвърля се наистина. Първоначалният текст на параграф 27, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 по именно гласуване, Край на гласуването. Отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, извинете, по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 по на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 17. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, извинете, режим на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. 20. По именно гласуване отново. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Ламстарф. Господин председател, ние гласуваме тук по много изменения на различните групи, които което обикновено наблюда... спасваме процедурните правила. И аз мисля, че електронното гласуване трябва да бъде резервирано за важните изменения, а тук това, което правим е изцяло излишно. 21 по именно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Двадесет три до 26 и 46 може ли да ги гласуваме анблок? господин Сперони, който е действащ председател, гласуваме общо амблок, режим на гласуване. Всъщност, вие не сте член на тази група и а, групата се съгласи да гласуваме амблок. Добре, гласуваме 22. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 24. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 25. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 46. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 5, първоначален текст, режим на гласуване, край на гласуването. Всички ли гласуваха по параграф 50? Извинете, край на гласуването. Приема се. Изменение е едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 27. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 32D. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 75 кой е за, против, въздържали се, приема се. 33 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 35 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, извинете, поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 Поимено гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 по гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 4 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. се. Сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господата Бърге и Калфин. Сега да, да видим предвид мнозинството, позицията на Европейския парламент на предстоящите избори е пределно ясна и това определено е подкрепа за мен и за моя екип, за което ви благодаря. Сега стигаме до доклада по 138 член. Господин Дехан, гласувахме по целия доклад. И докладът е прият. Госпожа Гресло, господин Ревелини. Доклад относно финансовия регламент и двамата желаят да се изкажат накратко. Госпожа Гресло има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес гласуваме общия текст с едно гласуване. Става въпрос за добавяне обаче към доклада на изявления, едното от които сега ще прочета. Става въпрос за дължимата сума от страна Белгия по 18 ти член от правилника на парламента. Става въпрос за сградния фонд на парламента. Е, благодаря за всички, на всички, които участваха в това доста тежко упражнение. Господин Ревелини, съдокладчик, съвсем накратко. Днес е, става въпрос за упростяване и актуализиране на регламента за управление на собствените средства на парламента. Благодаря на всички за съдействието. Наистина това е средство, с което ще посрещнем предстоящите предизвикателства. Гласуваме за, против, Раздържали се. Приема се. Сега стигаме до предложението с изменения. Общо против въздържали се. Приема се. Проекта законодателната резолюция, моля. Dagegen. Enthaltungen. Das ist angenommen. Über die Приема се. По име на гласуване по резолюцията, моля започнете гласуването. Гласувахте ли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 Right, we now come to explanations of vote. And first. Обясненията на вота. Господин Фокс, най-напред по доклада Лавир. Благодаря, господин председател. Е, Великобритания все още не можем да преодолеем ужасяващото финансово наследство на предишното лейбаристско правителство. Наложи се да увеличим данъците, да съкратим бюджетните разходи. Аз гласувах предив бюджета защото той предвижда нарастване на разходите на Европейския съюз с 6,8%. Такова голямо увеличение на бюджетните разходи на Европейския съюз е немислимо и проявява липса на чувствителност във всеки случай. Подобно решение ще отчужди